протоколите са приети. И така, имаме текста за медицинските продукти, както и текста за инвитро диагностиката. Има три месеца срок за възражение. Този срок започва от утре. Следващия